Colleghi, se volete prendere posto iniziamo i lavori. Колеги, нека да започнем работа. Това е първото ни заседание за тази година, така че ви пожелавам успешна година. Надявам се тя наистина да бъде успешна за всеки един от вас, както и за нашата комисия. И преди да пристъпим към дневният ред, първо Искам да направя няколко съобщения. Първо, имаме нов член на комисията ни, който замества госпожа Груни. Това е господин Филип Мулан. Той представлява НП. Добре дошли в групата, господин Мулан. Не го виждам въпреки всичко тук в залата. През изминалите седмици трябваше да внесем различни изменения в графика за днес. И по време на последното заседание това беше прият от координаторите. Точка 5, която засяга последващи действия след доклада Бусотил, ще бъде разгледана на следващото заседание, защото господин Бусотил не може да присъства днес тук. Относно е, системата Систрис и е, проследимостта на отпадъците е, беше също, ще бъде отложена също за следващ път по настояване на вносителя на петицията. В момента текат дискусии с Министерство на околната среда в Италия. А, така че отлагаме тази точка. Точка 13 е годишен доклад относно дейността на комисията по петиции. Също ще е отложена защото нямаме докладчик. Не, се, не сме успели да посочим такъв, но също така има актуализации, които бяха публикувани междувременно и, и относно петициите, публикувани през 2010 година и следователно те трябва да бъдат включени в този годишен доклад. Искам да ви уведомя, че по точка 6, 8, 9 и 10 вносителите на петиции са тук и Ще започнем. с бъдещите заседания на координаторите. Първото ще бъде днес в 5 часа. Работата на комисията ще бъде прекъсната за заседание на координаторите днес, а утре ще продължим в присъствие на вносителите на петиции по точка 16, 18, 19, 20, 21. Това са моите съобщения. Колегата, на който пожелах добре дошъл, дойде междувременно. И така, уведомявам и другите членове на комисията, че във вашата политическа група настъпи малка промяна и вие сте сега тук в нашата комисия. Още веднъж добре дошли. И така, сега бихме могли да разгледаме а, дневният ред. А, госпожа Окен иска думата по а, дневният ред. esauriamo prima questo punto. Eh, approviamo l'ordine del giorno così come modificato. Да, приема се. Госпожа Вертман иска думата пак по дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос. Мисля, че ще бъде много важно да разискваме за въпроса за Испанското крайбрежие. По време на заседанието 2 декември вие ни казахте, че становището на правната служба а, вече е на лице, но изтекоха два месеца от тогава и все още го нямаме. Така че мисля, че е много важно за, в името на гражданите да говорим по този въпрос. Имаме нужда от, евентуална, а, от евентуалното становище. Това засяга всички нации, не само испанците, те, това засяга и много британски, германски и други граждани. Казаха ни, че нещата се променят проектът става все по-ясен. И следователно, настъпили са даже вече отчуждавани от имотите. И, за... и въпреки, че тези хора са им отнети имотите, те трябва да плащат за терена, за който са отговорни, за който всъщност, на който са собственици. Именно за това всъщност тези хора се обръщат към нас – така че, госпожо председател, трябва да говорим отново днес или следващия път по тази тема. Това е спешна, приоритетна тема. Благодаря. Само момент. Благодаря, госпожо председател, казва колегата Яр. Аз исках тази тема да се разглежда на заседанието на координаторите днес, и после да решим в кой момент тази точка ще бъде вписана в дневният ред. Добре, перфектно, казва председателката. Така че, добре, прекратяваме с разискванията на дневния ред и след изказването на колегата това е предложение, което ще разгледаме и ще предложим на заседанието на координаторите днес след обед. Втора точка от дневния ред приемане на протокола от заседанието. Предишното заседание. Благодаря. Да, става въпрос за 1 и 2 декември. Искам да уточним следното. Не мисля, че петицията от Румъния трябва да се счита за приключена. Може да не сте съгласни с нея, но за мен тя не би трябвало да бъде приключена. Искам това да се отрази в протокола. Много аспекти, начина по който протече разискването е неприемливо, така че за мен тя не е приключила. Тургайс. Gracias, сеньора Gracias, señora presidenta. Yo me voy a ceñir al punto del orden. Благодаря, госпожо председател. Аз ще засегна одобрението на протоколите на заседанията от ноември месец и декември миналата година. Говоря най-вече за заседанието от 1 и 2 декември 2010 година, закона за крайбрежието в Испания – мисля, че трябва да разгледаме отделните петиции случай по случай. Нищо, че те са засегнати от един и същи закон. По време на заседанието на координаторите, сигурно си спомняте, госпожо председател, вие бяхте председател тогава, имаше само едно предложение от госпожа Уолис. То беше споменато и според него трябваше да разглеждаме всяка една от петициите случай по случай. Но, може би трябва също така да разгледаме и работа на други комисии, като околна среда и правосъдие. И бихме могли да ги сезираме относно този проблем с Испанското крайбрежие. Бихме могли също да сезираме Испанският омбудсман. Това засяга, всъщност това представлява една генерализация на обобщение. Защото тук се казва, че координаторите само са а, предложили да се разгледат петициите случай по случай. Но нека да ви напомня, че конкретно решение за такова разглеждане няма. И трябва да уточним и да изясним още повече това, което беше казано на последното създание на координаторите. Това е просто едно предложение на госпожа Лолис. Така че нека да не говорим за а, това предложение като дефинитивно решение. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. С оглед на е, това, че се провежда дискусия между координаторите на политическите групи по петицията, свързана с свободата на медиите в Румъния, и като имаме предвид е, компромиса, постигнат след преговорите, предлагам ви в протокола за последното заседание не, в този протокол не се а, посочва въпроса с тази петиция. И тази вечер а, на заседанието на координаторите е добре да говорим за тази петиция. И честно казано, а, смятам, че трябва да приемем решение, което ще е в интерес на нашата комисия. Така че съдбата на тази петиция ще бъде решена или утре сутринта на нашето заседание, или на следващото ни заседание. Правя ви а, това предложение в дух на компромис, така че да можем да деблокираме ситуацията. Благодаря, господин Вилан. Благодаря ви. А, по друга точка исках да се изкажа. Va bene. Добре. Ако няма други желаящи да се изкажат по отношение на одобрението на протоколите от предишните заседания, ви предлагам да приемем протоколите от 9 и 22 ноември, по които няма възражения, но що се отнася до заседанието от 1 и 2 декември, Госпожа Алкен и господин Бостинаро и колега се изказаха, така че бихме могли утре сутринта да приемем този протокол. След като на заседанието на координаторите се обсъди въпрос. И така, прияти се първите два протокола, третият ще бъде гласуван утре сутринта. Трета точка Съобщение на председателя. Става дума за обичайните съобщения. Свързани с втората част от дневния ред. Ще разгледаме петиции е, за обсъждане, приключване или откриване на дискусиите по тях. Така че по тази втора част, ако нямате възражения, можем да сметнем, че сме приели предложението, което ви беше раздадено. И така, точка разни, четвърта точка. Господин Виланд иска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да използвам повода, за да изложа един въпрос, който съм предал в секретарията. получаваме тези общи документи, в които са представени няколко петиции и се прави предложение. Обикновенно обаче разполагаме с много малко време, за да ги разгледаме. Сроковете са кратки и нямаме достатъчно време, за да подготвим писменно нещата. наистина трябва да се посочи като срок датата на сесията, на заседанието на комисията. Така поне ще можем да запишем това в протокола в края на заседанието. Това е много ефективно средство, ефективен начин, практически. И ви моля най-любезно, около 10 на дни трябва да се предвидят за превод на документа, като се знае последния, крайния срок, именно последната сесия. Ако няма достатъчно време, тогава ще се посочи като крайен срок следващата дата. И наистина, когато се изпращат електронни писма до секретарията, все едно, че разговаряме с стена, защото няма обратна връзка, никой не обяснява защо нещата не са свършени. Единствената ни възможност е да стоим и да чакаме. Господин Виланд, доколкото разбирам вашето предложение, да не смятаме, че частта Б от дневния ред не е приета. Това ли имате предвид или имате предвид документите, които се раздават? Получаваме около 20-25 петиции е, със съответните резюмета, заключения, отговори. Е, така че да можем да ги е, разгледаме, да се запознаем с тях. И депутата разполага с 4-5 дни такъв срок, много често документите е идват до нас и след е, самото заседание. Е, и как да се произнесем? Три месеца преди тази част Б документа се нарича резюмета, инструкции и заключения. И на базата на този документ бих искал наистина да бъдем по-ефективни и затова направих своето предложение. Chiaro, perché ehm, lei chiede, eh, lei, lei sottolinea la, la ristrettezza dei... Казвате, че няма достатъчно време между момента на изпращане на един документ – и момента, в който ние решаваме какво ще включим в дневния ред, в нашия календар. Това са коментари о, към всички колеги. Когато получим петицията от съответната служба, вече секретарията е направил своето разглеждане на документа. Има и придружаващо становище. възоснова на което всеки депутат може да направи и своето е, становище да подготви. Няколко дни по-късно, след получаването вече на петициите, включваме точките в дневния ред съответно. Това, което вие предлагате, е да предоставим повече време на всеки един депутат, за да не могат да направят своя оценка възоснова на предоставените документи от службата. Да имат пет дни, не три. Тоест да се удължи този междинен период за разглеждане. Това е вашето предложение. Това отново е тема, която можем да разгледаме на срещата на координаторите, ако ни се предостави такава възможност днеска. Тоест, как е, да предоставим повече време, когато предложенията идват. Съгласен ли сте, колега? Um... Да, общо зато мога да се съгласа с това. Но не напълно разбирам процедурата, трябва да се призная. Очевидно има нещо неясно. Ако секретарията изкаже несъгласие с моето предложение, тогава очевидно това трябва да се дискутира с вас, но изглежда това не се случва. Има изключително много голяма кореспонденция, която тече с секретарията по този въпрос. Може би секретарията ще ни осведоми по-точно как стоят нещата. Парта де интервенто е. Председателката, по отношение на вашата втора бележка. Ще направя вашето предложение. и ще направя необходимото, така че вие да получате копия от моята кореспонденция. Напълно съм съгласна с исканото от вас. Действително, бележките, становищата на депутатите трябва да се имат предвид. И това трябва да бъде отразено в нашата процедура. Необходимо, разбира се, председателя да предприеме нужните стъпки, ако това не се случва, за да може да се гарантира, че се отделя необходимото внимание на коментарите, направени от колегите. И така, ако желаете да видите тези отговори във вашата кореспонденция, много ви моля, кажете ми, няма никакъв е, проблем това да се случи. По време на заседанието на координаторите можем също така да обсъдим въпроса за усъвършенстване на комуникацията. И така, следващата точка от дневния ред. Това е точка 6 петиция, внесена от Мария Грация Канути, италианско гражданство, относно депото за отпадъци в Мала Гроте до Рим. Госпожа Канути, очакваме да бъде тук сред нас, така че ще дам думата първо на нея. Pronto? Ok. Um, allora, io ho portato delle foto per spiegarvi meglio questo. Донесла съм и снимки, за да мога да ви покажа как стоят нещата. 95-та година баща ми дойде да работи в Рим. на 13 км от, капита, от столицата и 18 от морето. 1970 година се строи нова сграда на около 300 метра от фермата. Това е нов обект коя, който се развива. Следвайки споразумение, подписано с съвета. Е, така че да получаваме питейна вода чрез кладенци и да се ползваме от благоприятен йодиран въздух, тъй като 18 км от морето. И римската а, община финансира а, строителя, защото трябваше да се финансират а, услугите, а, а семейството а, съответно плащаше а, данъци а, на общината. през 78 година на мястото на бивша каменна кариера, собственика на кариерата започна да използва като депо за отпадъци, нерегулирано тази кариера. Имаше квартали на, в околностите, жилищни квартали в Малагрота също бяха издигнати доста сгради. Освен това имаше и археологически разкопки. Бившата камена кариера беше доста малка. До жълтата точка имате червена точка. А, именно това е сградата, която ние обитавахме на километър и половина от кариерата превърнала се в депо, незаконно експлуатирано за отпадъци. През 1984 година общината първо рядко, после по-редовно започна да използва това депо за отпадъци, където започнаха да се складират градски отпадъци битови. През 90-та година населението, местното население започна да протестира, защото имаше доста неприятна миризма. Виждате разрастването на това депо от Вия Орелия до Казал Амброзо, 3 км и половина Можете да си представите колко голям беше това депо. Наистина огромни размери. Единственият кмет, който предприе нещо, тези две малки зелени зони о, срещу депото, а в виолетово течни отпадъци, които се събраха наистина доста а, замърсен е тук въздуха с неприятни меризми. Като течните отпадъци стигат до долния край на пътя, а, има и свлачища през 2009-2010 И тази планина от отпадъци е, започна да затрупва пътя. Така че се наложи е, да се е, построи отклонение и първоначалното трасе на пътя вече не съществува. Това е затрупано от отпадъците. Как нараства това чудовище? Всеки ден на практика пристигат камиони, на върха на тази планина от отпадъци. И а, изсипват а, тонове отпадъци, които след това а, се слягат, а булдозери трябва да ги смачкат. Резултат е замърсяването на въздуха, запрашването, неприятните миризми, които се пренасят от водата, от вятъра и дъждовете. През 2006 година се разболях в резултат на това замърсяване и е, високите температури през 2007 година бяха открити метастази в Коремната област, черния дроб и гениталиите. Това е, подуване се дължи на натрупване на киселини в резултат на а, антителата, атакуващи метастазите. А, повече от 3 литра а, трябваше да а, бъдат освободени от организма ми, т.е. бях подложена на операция, която продължа 8 часа. Е, лекарят, е, онкологът не сметна, че трябва да ме предупреди за е, последиците от химиотерапията. Беше блокирано размножаването на раковите клетки, но от това последваха много други проблеми. Влушено зрение, загуба на равновесие. Тези отоци притискат вътрешните органи и сърцето. И е, това води до затруднения с храненето, дишането, е, спането, непрекъснато е, страдам е, от гадене, рефлукс е, и множество други е, здравни проблеми. С други думи, не мога да водя нормален живот. Смятам, че а, това престъпление срещу околната среда и местните граждани са кметовете и а, съветниците, които от 67 до 86 година а, не направиха необходимото за третиране на обезвреждане на тези отпадъци, така както това става в други европейски държави. През 76 до 2011 година също не беше направено необходимото, въпреки значителното участие на данакоплатците. Опасни продукти бяха сложени в ръцете на некомпетентни строители, които освен това използваха местност прекалено близко ситуирана до жилищните сгради. Кой е друг, според мен, носи отговорност това са местните власти, които не извършиха необходимото. Обвинявам и собственика на този терен, използван за депо за отпадъци, който не предприе нищо за рециклиране и обезвреждане на отпадъците. Напротив, разшири депото и произвежда индустриално газ. Кои материали, какви продукти се използват, за да се получи това производство, това са продукти, които отделят токсични газове, а къде ще бъдат складирани тези отпадъци. Всичко това се случва пред моя дом. Е, исках да покажа още нещо. През 2006 година виждате е, как е, се издига над хоризонта това чудовище. Ето през 2010 как нараства и увеличението през 2011 година. Аз не виждам вече хоризонта. Той е зад тази планина отпадъци. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Сега давам думата на комисията, която е предприела разследване в резултат на жалбата на вносителката, господин Кодеско. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Както посочихте, комисията вече стартира предварително разследване на начина по който се управлява това депо. След първо първото размяна на мнение с е, италианските власти се поиска допълнително искане юни 2010 за уточняване на проблема. Бяха осъществени няколко контакта между комисията и италианските власти и това е във връзка и с друго разследване, което се води по отношение на новия план за управление на отпадъците в регион Беластио. Очакваме в първата половина на 2011 година резултатите. Разбира се, за Лацио документацията е отделно. Това е една формална процедура за наказание, докато при а, случая с Мала Грота ни, ние сме на етап предварително проучване. Що се отнася до а, Лацио, важно е да се разбере дали той включва и територията на Мала Грота. По време на една среща миналата седмица на тема Лацио, представителят на комисията се срещна с италианските власти и им напомни, че трябва спешно да изпратя допълнително изисканата информация по отношение на Мала Грота. Така че отговорът от италианските власти на този въпрос, свързан с проблема е повдигнан от госпожа Канути е засегнат. Очакваме скорошен отговор от италианските власти. Комисията ще направи оценка дали има нарушение на приложимото законодателство за околната среда на общността. Както вече казах, разглежда се и а, големия друг проект, свързан с Лаграцио, така че ще видим какъв отговор ще получим по отношение на малагрота. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Очакваме отговор от местните власти. Комисията работи по този въпрос. Имате думата, господин Того. Благодаря, госпожо председател. Имайки предвид казаното от подалия петицията, мисля, че наистина а, тръпки ни побиха, като чухме и видяхме материалите. Необходимо е да подхождаме с голяма чувствителност по отношение на тази петиция. Очевидно е, че трябва да оставим отворена тази петиция. Въпросът е от няколко месеца. Самата комисия казва, че очаква информация. И разбираме, че е необходимо да изчакаме, да оставим отворена петицията. Обръщам се към комисията. През следващите няколко часа, не дни, да се свържат с италианските власти, да изискат нужната информация. Искам да подчертая, много време е отминало, няколко месеца са изтекли. Не зная дали само веднъж ще изискали информация или настоявате непрекъснато да получите информация от италианските власти. Седем месеца са отминали. Много информация би трябвало да се получи. Днес още трябва да дойде тази информация. Имайки предвид изтеклия период от време. Така че много ви моля, нека да остане отворена тази петиция. Ja, øh, tak, fru formand. Jeg har bare et enkelt øh, svar. Det kan godt være, at jeg ikke hørte... Благодаря. Може би не съм чула добре, но не става въпрос за директивите за околна среда, които а, трябва само да бъдат вземти предвид, а също така и директивите за отпадъците. Особено ако наистина трябва да ги спазваме. Малко съм изненадана от това, което чух. Не беше споменато за директивата за отпадъците. Говорихме само за директивите за околната среда. Колегата Яр. Благодаря. Мисля, че тук става въпрос за три неща. Първо, директивата за отпадъците, второ, за въздействието върху околната среда и трето, съвсем конкретно, за здравето на хората. Именно за това, както и господин Тургайс, наистина съжалявам, че това продължава толкова дълго. Не можем да останем оптимисти и да кажем, че нещата не могат да бъдат и по-лоши. Напротив, Носителя на петицията има нужда, има право на бърз отговор. Така че обръщам се към комисията. Кога мислите да действате? Как, кога очаквате конкретен отговор от италианските власти? Мисля, че трябва в своевременно да оставим петицията отворена. Много е важно да имаме ясен отговор и от комисията, и от италианските власти. Благодаря. Господин Кодеско, можете ли да ни отговорите? Thank you. Благодаря. Както вече казах, това е въпрос, който е от спешен характер и за службите на комисията. Знаем, че вече 7 месеца са изтекли от първоначалното запитване. Както вече казах, водили сме двустранни разговори с италианските власти междувременно. Много е сложен проблемът. Съгласен съм с колегите, че се покриват много а, законодателни актове, основно обработка на отпадъци, но изпълнението на много актове имат въздействие върху човешкото здраве. Така че, както вече казах, миналата седмица, четвъртък, водихме разговор с италианските власти и очакваме отговор от тях много скоро. С този отговор разбира се, ще предприемем и следващата необходима стъпка, но най-напред трябва да го получим. Надявам се, че ще получим удовлетворителен отговор. А, разбира се, ако не го получим, има правни средства, с помощта на които можем да действаме. Както вече казах, комисията се занимава с този въпрос наистина неотложно. В контекст, контекста на управлението на Лацио. Както вече казах, това е и завод за преработка на отпадъци. И а, за целия регион е значим този въпрос, така че работим по тези въпроси съвместно с италианските власти. Надяваме се, че през следващите седмици ще получим отговор и ще направим следващите стъпки. Благодаря ви. Eh, Благодаря. Председателката. Благодаря. Очевидно трябва да продължим дискусията, по този въпрос. Не сме получили отговор от комисията на практика, защото все още те не са получили отговор от италианските власти. Това е неотложен проблем и трябва да напомним на италианските власти, че е необходимо да предоставят нужният отговор и те също да участват в този процес. Можем да сезираме, да се обърнем към италианските власти и да ги поканим да присъстват на изслушването или пък да изискаме отговор от тях. Ако желаят да присъстват на заседанието на комисията, разбира се, това можем да го направим при следващото ни заседание, да ги включим в дневния ред. Предлагам да подходим по този въпрос. Сега да се обърнем към автора на петицията, да какво желая тя да реагира по настоящем по този въпрос. Имате няколко минути. Е, според последната информация, Всъщност това беше просто пинг-понг, игра на пинг-понг между а, властта и а, общината. А, всъщност дали има такова депо или не, аз нямам нужда да го знам, защото планината отпадъци се намира пред мен, да аз дишам този а, въздух, а на всичкото отгоре искат а, да въведат и индустриално производство на газ и тази планина продължава да расте. Председателката, това, което вие казахте тук, наистина беше много силно и въздействащо. Не можем да ви дадем веднага отговор, но това, което можем да направим веднага, незабавно, е да получите, да съдействаме, за да получите отговор от тези, които трябва да го дадат. Кмета и общината. И наистина трябва да се обърнем като комисия. Ще поискаме от управителя на областта и от кмета да дадат незабавно отговор на вашите въпроси какво възнамеряват да направят по този въпрос. Но наистина не може да се отрича съществуването на това чудовище. Господин Бощина. Госпожо председател, две основания. Първо, очевидно е, че ние като комисия по петициите трябва да направим нещо за вносителя. На второ място – при положение, че сме изправени пред толкова много случаи, които се повтарят, при които националните правителства или отказват да дадат отговор пред Европейската комисия, или правят това години по-късно с огромни закъснения, вероятно ние ще трябва да организираме специална среща с комисар Шевкович, който отговаря за институционалното сътрудничество, за да уточним по какъв начин можем да разработим график по отношение взаимоотношенията между държавите членки и Европейската комисия. Не зная точно какво ще се получи в крайна сметка, но да можем да окажем съдействие, защото в противен случай наистина това е срамно положение. Правителствата не могат да отказват, не могат да не уважават Европейската комисия. Това поведение е напълно неприемливо. Аз много бих искал да ви помоля, госпожо председател, да се подготви едно подобно писмо към, председ... към държавите, към правителствата и да се организира среща с ресорния комисар господин Шевкович. да се намери решение, защото на практика се оказва, че ние сме безполезни. В конкретния случай сме безполезни. Не можем да помогнем и да защитим гражданите. Благодаря ви. Ярсе. Председателката. Имате думата. Господин Яр. Да, подкрепям казаното до сега. Това е основният проблем за комисията по петициите, именно, че не получаваме информация от държавите членки. И тогава не можем да кажем нищо и по отношение на петициите не само по отношение на тази, която разглеждаме сега, но по отношение на много петиции, свързани с нарушение на законодателството в областта на околната среда. Е, закъснява се с предоставените отговори пред комисията. Фактите не могат да се променят, разбира се. Но има ли ясни срокове или просто по джентълменско споразумение имате очакване кога се получават отговорите? Аз напълно подкрепям направеното предложение и казаното до сега. Много често се случва с други петиции, че в крайна сметка се казва, все още очакваме е, отговора от държавата членка, все още правителството не е отговорило. Трябва да направим нещо по този въпрос, иначе няма как да си вършим работата. Председателката, благодаря ви. Петицията остава открита. Бюрото ще изпрати предложение към властите в Италия да ги поканят или бързо да предоставят отговор, или да участват на следващото заседание. Освен това ще, се, ще призовем комисията да ускорят своите действия и да окажат научния натиск върху съответното правителство. Благодаря на вносителя и сега следващият вносител, следващата петиция, представена от Ивайлов Асенов Кръстев. Давам ви думата, господине. Благодаря ви. Да ви се представя. Казвам се Божилов, Венцислав Божилов, председател на Сдружение Защита здравето и живота на населението и околната среда, представляващо засегнатото население. Становище относно петиция 1405 от 2007 година от жителите на квартал Суходол, София, България. Уважаема госпожо председател, уважаема комисия, Упълномощен съм от името на засегнатото население за пореден път да напомня грубите нарушения на българските власти относно ситуирането и експлоатацията на незаконното сметище на град София в квартал „Суходол“. По искане на Главна дирекция „Околна среда“ към Европейската комисия сме представили видео и графични материали, от които е видно нарушаването на изискванията на Директива 2006-12, Директива 2008-98 на Европейската общност. В момента се експлуатира сметището в квартал Суходол, лежащо върху водосборната зона на минералните води, които са природен феномен. Тройна съдебно-техническа експертиза пред Върховния административен съд на Република България потвърди изложените факти. Нарушена е директива 2060 на Европейската общност в областта на политиката за водите на общността. Всички тези нарушения по управление на отпадъците на град София водят до сериозно екологично замърсяване на столицата с всички последствия за здравето и живота на хората. Многократно сме настоявали за оценка на здравния риск, но такава умишлено не се възлага. Надявам се, че сте запознати с документалните кадри на телевизия „Арте“ относно здравето на засегнатото население, и излъчвани по много европейски телевизионни канали есента на 2009 година. Европейската комисия заведе дело срещу България в Съда на Европейските общности за ненавременно осигуряване на подходящи съоръжения за депониране на отпадъците на град София, Комисията констатира, че столицата продължава да разчита на старото сметище в квартал „Суходол“, което не отговаря на изискванията. До настоящият момент няма резултат. По наше мнение Европейската комисия е твърде толерантна към българското правителство относно липсата на управление на отпадъците на София. Въпреки тази толерантност, Властите отново са в патова ситуация. Дами и господа, сметището в квартал Суходол е опасно оръжие. Европа трябва да знае, че срещу нас се води биологична война. Преждеговорящата спомена само за някой от тях. Но тези 330 декара площ на това незаконно сметище отделят въглероден диоксид, метан, серни и азотни окиси, да не говорим за спори на газ гангрена и на антракс. Всички токсиколози знаят за какво става дума. Ние даваме жертви. Суходол дава жертви заради амбициите на един-двама човека от властта, от правителството. Ние знаем, че в Европа има екологично чисти и економически приемливи технологии за третиране на отпадъците, но те не се прилагат. Решение няма заради преплитането на економически интереси. Да не говорим за корупцията. За съжаление, липсата на чуваемост към критиките на специалистите за избора на решение е престъпна не само за нас, към нас, но и към бъдещите поколения. Това според нас е и предизвикателство към, към разумния, екологичен, проевропейски избор на опазване на околната среда, опазване на здравето на населението, опазване на здравословния избор на живот, опазване на общоевропейските ценности в областта на екологията. По отношение на здравния риск има кадри, на които върват от медицинско лице, тъй като тежестта на канцерогенните заболявания е голяма в квартала и околностите. Имаме дори случаи на 5, а може би и 6 случая на мултипленна склероза, мултипленна склероза, това, което не е характерно в най-чистия район на столицата. Ние, жителите на квартал Суходол, като част от Европейската общност, настояваме за сериозен натиск от страна на Европейската комисия върху българското правителство, отговорно за решаването на проблема с третирането на отпадъците по един екологичен и не застрашаващ здравето и живота на населението начин. Бих искал да дискутирам, но явно тук не е място за, експерт, за, експерт, за експертни дискусии, но съм на разположение да изложа допълнително факти. Опасявам се, че ще, ще пресроча времето. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси. Ако ми позволите, тъй като няма, бих искал да подчертая и нарушението на директивите за отпадъците 1999/31 на Европейската общност, също директивата за рециклиране 2001/77, Вие можете да ги видите и на кадрите, а също така и за емисиите на въглероден двуокис, Директива 2003/87 на Европейската общност. Липсата на завод, протакането, корупционните схеми, политическите интереси водят именно до даване на жертви от засегнатото население. За това се обръщаме към Вас като последна инстанция. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов, казва председателката. With regard to the disposal... <coughs> Excuse me. Моля да ме извините. По отношение на а, депонирането на битовия битовите отпадъци, комисията стартира наказателна процедура срещу България по отношение на въвеждането на инсталациите по смисъла на пета точка 2006 директива наклонна черта 12 5 април 2006 година по отношение на рамкова директива за отпадъците. Октомври 2007 година бе изпратено официално писмо в България. Декември 2007 година България отговори на това официално писмо. Декември 2008 година бе изпратено отново становище до България. Февруари 2009 година България отговори на съответното становище. Ноември 2009 година комисията взе решение да сезира Европейския съд с намерение да изпълни своето е, задължение по смисъла на пета точка от рамковата, държа, рамковата директива и България представи една е, един проект за изграждане на съответната предчиствателна станция в България. Подчертава се жизнеспособността на първите компоненти на системата за управление на отпадъци, а именно дългосрочно капацитет за депо и компост, възможност за компостиране. Същевременно, имайки предвид необходимостта от допълнителни данни и а, информация за рентабилността на проекта, ще трябва да се допълнят още елементи от този проект. Имайки предвид интегрираната система за управляване на отпадъци, тя трябва да се счита като един проект и за това комисията е на становище, че на два етапа трябва да се изпълни проекта. Първата фаза да стартира внезапно, а втората част, когато се извърши допълнителния анализ. Този модел трябва да даде възможност на българските власти да разработят добра функционираща система за управление на отпадъци, които в крайна сметка в дългосрочен план е ефективна и рентабилна. По отношение управлението на отпадъците в град София, до това време когато бъдат изградени тези нови съоръжения, комисията ще работи съвместно с българските власти да гарантира, че управлението на отпадъците на София отговаря на основните изисквания на общностните е, законодателни актове. Имайки предвид наказателната процедура срещу България за неизпълнение рамковата директива, това ще бъде е, отложено, ако проекта се одобри от комисията и ако България започне изпълнението му. По-настоящем решението на комисията за сезиране на Европейския съд остава в сила всякакви промени ще изискват ново решение на колегиума. Информирана е комисията по петиции по отношение на направеното решение и съзирана на съда. Благодаря ви. Мога ли да допълна нещо или? Alla fine è preferibile aggiungere. Adesso eh, do la parola ai colleghi. La collega... Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря също на български язик. Не знам кой подред път се занимаваме с този въпрос в нашата комисия по петиции и жалби, още в предишния мандат на този Европейски парламент. Много обезпокоителен е факта, че тази, комис... че тази жалба е от 2007 година. Вижте си календарите добре и сега сме 2011 година. И това, между другото, показва темповете и начина по който се работи в тази комисия и това е като мой отговор и на дискусията, която проведохме преди малко за това колко сме ефективни. За съжаление, Европейската комисия днес отново ни дава един много формален отговор, който сме слушали многократно – и който отговор е а, абсолютно еднакъв с а, този, който аз получих а, като в качеството си на европейски депутат на мое парламентарно питане до Еврокомисията преди няколко месеца. Казвам този факт, защото очевидно няма никакво ново движение, няма никакви нови факти, а ситуацията, която преди малко беше описана и видяхте на филма, продължава да бъде повече от опасна и драстична. Аз бих искала да попитам Европейската комисия как точно си представя а, работата с българското правителство до изграждането на завода, след като от момента на депозирането на апликационната форма за този завод до този момент няма абсолютно никакво движение по отношение на неговото изграждане? А, и днес за нас е неясно, а уверявам ви изключително неясно и за потерпевшите граждани в столицата на България – Какви са точно тези два етапа при изграждането на завода, който Европейската комисия иска да, да гарантира? Какви точно допълнителни детайли се искат още от българската страна, за да бъде одобрен изцяло този проект и да се започне изграждането на този завод? В крайна сметка, неясно остава какви са сроковете, които са дадени на, на столичната община в България и на българското правителство, за да се справи с този въпрос – защото хората продължават да боледуват и да живеят в една изключително нездравословна среда. Между другото, поставям под съмнение информацията, която се получава от българските власти по отношение на ситуацията в Суходол, защото а, така наречените линии за сепариране, които, за които многократно е ставало въпрос, които са уж по изискванията на европейските стандарти, не отговарят на тези стандарти. Няма ли най-накрая Европейската комисия да направи нова проверка, за да види на място ситуацията с тези отпадъци, защото иначе а, гражданите пращат жалби, ние ги препращаме към Европейската комисия, Европейската комисия дава своите формални отговори. Така или иначе въпросът и до ден днешен стои на дневен ред нерешен. А, няма особен ефект от това, че има процедура в Европейския съд по отношение на нарушението на директивите за отпадъците и по отношение на България. Всичко в момента е едно вися, в една висяща ситуация, която 4 години търси своето решение и все още не го намира. Аз съм на мнение, че не само тази петиция трябва да остане отворена, но Час по-скоро трябва да бъде изпратено ново писмо от името и на нашата комисия до Столична община, така и до българското правителство. А, между другото, като част от тази комисия настоявам Европейската комисия да изпрати и нова проверка в България. Bostinaro. Grazie, onorevole Presidente. Distinguished colleagues, And, uh, dear Mr. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин носител, отново се повтаря същата история. Все още се чуди и има ли още къде да се чудим колко време ще отнеме. 2007 година е подадена петиция, която още не е разрешение, сега е началото на 2011. Европейската комисия ни заявява, че много внимателно и сериозно разглежда идеалното изпълнение на проект в Суходол. Чудесно! Но, господин представител на Европейската комисия, преди да обвиним българското правителството, и аз мога да се досетя кой е бил кмет по това време в София. Но, това не е сериозен въпрос, това е наша шега. Нека да го оставим на страна. Господин представител на комисията, кажете ни, моля, първо, колко време ви е нужно, за да направите сериозна оценка на обстановката? Имате ли някаква специализирана техническа информация за развитието на нещата? Имате ли някаква информация относно въздействието на това съоръжение върху условията на живот, живота на здравето на хората, върху околната среда. Вероятно нямате. На трето място. Кажете ни, как изглежда това проучване, към което се позовавате? Кога трябва да бъде завършено? Имате ли график да ни кажете? Ето това съоръжение ще стартира през месец май или ноември, не, не знам точно кога, и ще влезе в употреба, кога това е част от стратегията 2020, пък още нямаме ясна дата. Извинявайте, но не мога да приема вашите слаби, празни, празни из, изречения. Просто идвате тук и, и дрън-дрън казвате ни пред комисията разни неща. Но ние тук е, не сме а, е, наистина а, е, просто някакви представители. Трябва ясно точно да ни казвате кога процедурата ще влезе в сила? Имам предвид наказателната процедура. Кога ще приключи точно това оценявано от страна на Европейската комисия? На последно място, кой ще плати щетите за съсипания живот на тези хиляди хора, които живеят в околността? Европейската комисия ли? Или българското правителство? ще плаща сепсидии или ще покрива това или някаква наказателна процедура ще осигури средства за медицинските разходи за тези хора. Това е напълно неприемливо, така че се връщам към първото предложение, госпожо председател. Наистина, е изключително крайно време важно е да се вземе решение. Какво ще се случи с този доклад за управление на отпадъците? Нека съвместно с Комисията по околна среда да се разрешат тези въпроси, защото начина по който държавите членки дават отговор на тези въпроси напълно неприемлив. Как ще, ще отидем ли скоро в България? Какво точно послание да занесем на българските граждани по отношение на тяхното законно искане? Как ще ни вярват, когато се срещаме с, с хората? Какво доверие ще имат те към нас? Наистина, аз не мога да приема това. Окен. Благодаря. Напълно съм съгласна с казаното. Тази а, атмосфера на ненаказуемост е наистина сериозен отпадъчен проблем за нас. Като че ли се е приемливо, че това нещо се случва. Знаем, че има области в Европа, където успяват да се справят с този проблем. Задачата не е невъзможно да се управляват отпадъците. И както вече бе казано по-рано, сътрудничество с Комисията по околна среда да разгледаме този въпрос, така че Комисията да бъде много по-силна в своята позиция. Трябва да се стартира, трябваше да се стартира процедура много по-рано. А от друга гледна точка можем да призовем за сътрудничество така че да може да се дават идеи как може да се разреши проблема. Защото в противен случай наистина ще приемам, че наистина е трудно да се управлява, прекалено трудно да се управляват отпадъците. И това е въпрос, който е валиден не само за новите държави членки, но и за старите държави членки. Моля ви, това наистина е много лошо толкова ясно доказателствената тази част. Трябваше отдавно да се справим с този въпрос. Моля, нека подходим сериозно. Отново призовавам комисията да работим и с агенцията в Копенхаген. Те имат своите идеи относно това как можем взаимно да си помогаме. Не става въпрос за наказание, става въпрос за решаване на проблеми. Да, разбирам. Трудно е за новите държави членки и не могат да разберат, може би, как точно да се справят и така нататък. Трябва да се действа. Благодаря. Други желаящи да се изкажат? Госпожа Вертман. Благодаря ви. Съгласна съм с изказаното от преждеговорившите. Наистина 4 години е прекалено дълъг срок. И е безкрайно дълъг за тези хора, които живеят при тези условия. И подобно на колегата, искам и аз да привлека вниманието върху факта а, за значимостта на здравето а, на хората. Трябва ли на тези а, заболели, да се поемат разходите за химиотерапия, наистина трябва да действаме и то незабавно, така че тези хора да престанат да страдат от тези въздействия. Ние също носим вина, ако не успеем да се справим с отпадъците, наистина и човешкото здраве и околната среда са от огромно значение. Благодаря, госпожо председател. можем да говорим изобщо по всички петиции, свързани с отпадъците. И това, което ме ядосва е не, че не разполагаме с подходящи технологии. А, всъщност, ние ги третираме по средновековен начин, само дето в средновековието по средата на улицата са били изхвърлени отпадъците, сега в края на града. И наистина не е възможно по този начин да се продължава. Може би по финансови съображения отпадъците се поставят в депа. Днес обаче има достатъчно средства за това да се третират по подходящ начин отпадъците. И на последната сесия в Страсбург исках да се откажа, да се обърна към комисаря, който каза, че наистина могат да се печелят пари с депата за отпадъци. И някои държави са разбрали това, защото е, наистина нещата се осложняват, е, когато е, трябва да се обезвреждат тези отпадъци. Всъщност, тук непрекъснато се поставя един и същи въпрос. Има жалби по този въпрос. Комисията се намесва, понякога правителството, но в крайна сметка не става дума за престъпления. тези действия не се третират като престъпление и нищо не се променя, кой знае как. Не трябва да забравяме, че не само въздействието върху околната среда е вредно, а и върху човешкото здраве очевидно, че механизмите за санкциониране не са достатъчно ефективни. Така че въпросът ми към комисията е кога най-сетне ще направите нещо? Кога ще се предприеме една истинска стратегия за обезвреждане на отпадъците или ще продължим по същия начин още години наред? Наистина има спешни случаи, трябва да се обезвредят някои депа за отпадъци. Наистина това е нещо недостойно за нас. ние не сме развиващи се държави, нито сме в средновековието. И наистина държавите членки трябва да работят ефективно по тези въпроси, но очевидно това не представлява интерес за тях. И механизма за санкциониране не е достатъчно ефективен. има съответните начини за въздействие, те трябва да бъдат по-ефективни, така че да бъде решен проблема. Не виждам други желаящи да се изкажат. Така, представители на комисията. Dopo al tempo della replica, alla fine. Но а, накрая ще дам думата на вносителя. Накрая. Комисията желая ли да допълни нещо, да отговори? Uh, Благодаря. Аз съм ръководител на звено и наистина искам да кажа, да повторя думите. Не става въпрос за наказание за разрешаване на проблема. Мисля, че по отношение на наказанието ние си вършим работата. Започнахме процедура 2007 година. След влизането в страната в Европейския съюз не може преди това да се направи и съзирахме съда. Така че по отношение на действия наказателни не, в никакъв случай не подхождаме меко по отношение на България. Онова, което трябва да се направи е да се реши проблема. Затова толкова време работим съвместно с колегите си, за да намерим решение на проблема с възможно най-съвременно съоръжение, което ще помогне за обезвреждана обработка на отпадъците. 18 милиона са необходимите инвестиции евро 10 милиона от комисията, останалите от е, Европейската инвестиционна банка ще дойде. Това не е малък проект. Наистина отнема време. Не сме напълно удовлетворени от проекта, представен от българските власти. Имаме много контакти с тях. Този петък отново имаме среща с заместник министра околна среда на България и с е, кмета. Така че ние поддържаме непрекъснати е, взаимоотношения, за да намерим нужните власти с българските власти. И е, колегите ми от Регио, както и съответно околна среда, е, работим съвместно, имаме редовни срещи тук и в София, така че ако получим бързо одобрение на проекта в тези два етапа, ще можем през следващите месеца да имаме провизионно решение и окончателно през следващите месеци. Надяваме се, че ще можем да направим всичко необходимо по силите ни в сътрудничество с българските власти. Това е информацията, която по-настояще мога да ви предоставя. Благодаря. Благодаря ви. А сега е, има думата. Чуваме ли се? Да. А, слушах много внимателно изказванията на членовете на комисията. Тук не става дума за, както вие казвате, за наказание, но бих искал да подчертая, като българин с трипластов начин на мислене, ние не сме толкова наивни и много добре знаем, че сегашното правителство обича да бъде хвалено – ние знаем политическото съотношение на силите както в България, така и в Европейския съюз. Но искам да разберете, че ние даваме жертви. Само тези хора, които ги видяхте на кадрите на разследващи журналисти от Европейския съюз, вече не са между нас. Миналата година си отиде едно момиче на 14 години, за два месеца диагнозата рак. Разберете, ние даваме жертви. И това правителство ще се впечатли само са от сериозен натиск. Казахте, че нямало идеи. Ние сме сигурни и знаем, че това, тази общинска администрация и до някъде и Министерството са съвършенно некомпетентни да решат проблема. Можете да си разговаряте колкото искате и да се срещате – но академичната мисъл в България, аз се числа и към тях като научен работник, не приемаме този проект за, за третиране на отпадъците в София. Той ще замърси не само София, той ще замърси и България. Затова ние сме готови да сътрудничим на всякакво ниво, да се реши проблема по един екологичен и не застрашаващ здравето и живота на хората начин. Но нас никой не ни пита, ние не сме на власт. Гражданското общество не го, никой не го, не го слуша. А там има рационални идеи, разумни идеи. За съжаление, ние не сме в схемата на коруп... в корупционните схеми и в, в економическите интереси. Ние сме от другата страна на барикадата. Но искам друго да напомня. Това протакане на решаване на проблема с суходол доста така ни озадачава. Аз казах за тази толерантност, но ние се готвим и за съд в, съда в, за правата на човека в Страсбург. Ние обви, ще обвиним, както гръцкото, гръцкото представителство в комисията си отиде, която доста помогна на столична община, но за съжаление тази комисия продължава и то в съучастие с нашите власти в геноцид спрямо български граждани, спрямо европейски граждани. Ние няма да се предадем. Суходол has not given up. Благодаря ви. La ringrazio, credo che anche in questo caso ci troviamo di fronte a un... Благодаря. Това е тема, която със сигурност ще продължим да търсим решения. Процедурата продължава. И все още няма повдигната от наша страна съдебна процедура, но ние оставаме в контакт с местните власти, за да видим какво може да се реши. И разбирам много добре всички ваши изказвания и критиките спрямо бавното придвижване на процедурите. Разбира се, наистина сме прекалено бавни тук в парламента. И трябва да си дадем сметка, че европейските власти и изпълнителната комисия – все пак не могат да заместят местните власти, националните власти в разрешаването на проблема. Ние осъществяваме контрол, наблюдение. Това е съвсем нормално в реда, в реда на нещата, но трябва да има, трябва наистина, трябва да има вид санкции спрямо държавите членки, например финансови или други, но Всъщност, може би в този случай просто трябва да осъществяваме един постоянен контрол и дори натиск. Смятам, че проблемът не се ограничава само до това сметище и, и плана, който не е бил прият на време. Смятам, че в този случай трябва да се направи един задълбочен анализ и отново се връщам на това, което бяхме говорили тук вече в залата, да има общо проучване за отпадъците в Европа. Този въпрос се връща на масата много пъти, защото проблемите се срещат в голям брой европейски държави под една или друга форма, в повечето случаи почти идентични. Смятам, че в скоро време ще получим разрешение от страна на председателството да направим нещо повече по намирането на отговори на тези въпроси. Защото поне до сега това, което правим е да проучваме елементите един по един, а не в глобалния вид. Аз като председател се ангажирам изцяло да защитавам тази петиция, както и останалите, свързани с отпадъците. А що се отнася до настоящата петиция конкретно, ще поискаме от изпълнителната комисия да ускори процедурата и да ускори съвместната работа между институциите. Не знам дали комисията счита за нужно нашата комисия да изпрати нота, забележка на местните власти, в която да се изисква ускоряване на процедурата. Не знам дали колегите са съгласни с моят подход. Мислите ли, че е полезно да изпрати едно писмо на съответните власти? Не знам дали вече беше споменато, но Ние вече изпратихме подобна, поне не беше споменато тук, но ние бяхме изпратили подобна забележка, отговор не получихме. Ако се налага, ако считате за нужно, ще изпратим втора такава. Благодаря на вносителя на петицията и пристъпвам към следващата точка от дневния ред. Петиция точка 9, 78-2007 господин Боридис, носителя на петицията. Давам му думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινάει με την ψήφιση. Благодаря, госпожо председател, господа депутати. Въпросът, който ни занимава е гласуването на закона от 2003 година, допълващ регионалния план за управление на отпадъците. Разпоредбите на този а, е, закон, а, е, свързани с а, е, две депа за отпадъци, Домавро Граматико и Брагони Кератеас Лавреотикис. В а, петицията се посочва, че в източна Атика трябва да бъдат изградени още 6 депа за отпадъци. Всъщност, гръцката администрация не извършва пълно управление, интегрирано управление на отпадъците, а управлява отделните депа, отделните сметища. Стреми се да свива обема на отпадъците, така че да бъдете след това загробвани. След приемането на закона бяха взети две решения от Европейската комисия, с които комисията финансира създаването на две, два центъра за управление на отпадъци Става дума за решение 5509 от 2004 и 55 по-скоро 2004, казва оратора, 16 за района на Кератеец. Е, в тези разпоредби има 6 различни условия, които, ако не са изпълнени, комисията има е, право да прекрати финансирането на този проект. А, всъщност, аз предирам за това, е, че петте други условия не бяха спазани, както не беше спазани нито един срок. Защото в резултат на тези две решения и двата проекта трябваше да са приключени през 2007 година, но до ден днешен нито един от тях не е приключил. В Граматикос беше започнато строителство през 2009 година. Е, и аргумента за това е гръцкото е, правителство. Е, всъщност на 10 декември 2010 е започнало строителството, защото беше неоснователно според мен удължен този срок от Европейската комисия. В документите на Европейската комисия се подчертава, че работите не са могли да бъдат започнати по административни съображения, но това е не, не е вярно. Защото не е прият указ от правителството. А всъщност причините са, че е, не е избран метода на работа, е, нито начина на финансиране. Е, защото а, трябва а, тези отпадъци първоначално да бъдат третирани и поради а, собствените си грешки гръцката администрация а, забави, се забави в изпълнението на тези проекти и до този момент не е изпълнила условията за обработка на отпадъците. А за а, това решение, което споменах, се посочва, че а, общините трябва да изберат съответните методи, за сортиране, компостиране, третиране на отпадъците. И днес общините са против този метод на заравяне на отпадъците, т.е. клауза номер 2 не се спазва. Какво казва третата клауза, третото изискване? 25% намаление до 2009 е, година е, на общия обем на отпадъци в Гърция. До ден днешен не е спазено това изискване. И е, по пето условие системата за предварително третиране на отпадъците трябва да е приключил преди да се започне зараването им както и сортирането на отпадъците. И двете системи до ден днешът не са действащи. Така че нашето искане, госпожо председател, е следващото. Първо, непрекъснато се удължава срока е, което е, е само в полза на гръцкото, е, гръцката администрация, която по този начин печели време, защото това се допуска. Освен това, тези незаконни сметища би трябвало да бъдат закрити, но те продължават да действат. И всъщност нито една от изискванията на комисията не е спазено до този момент – Виждам нов конфликт, що се отнася до сметището в Кератея, защото има решение на съда в Лаврио, забраняващо това строителство. Тоест от 2004 година, когато, от когато датира този проект, гръцката администрация, гръцките органи не са предприели необходимите мерки не са сезирали съответните съдилища и компетентните власти не са се е, произнесли, т.е. не е взето такова решение. И накрая се казва, че трябва да се предоставят необходимите разрешителни. Е, това до този момент не е направено. И е, работата на гръцките органи при управление на отпадъците показват, че не се спазват решенията на комисията, нито изискванията. Защо комисията не е изискала това и не е прекратила финансирането? Благодаря ви. Благодаря, господин Кремлис от комисията. Thank you, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. Различното в този случай, сравнено с предишните, е, че тук има социално противопоставяне срещу два проекта, които ще решат проблемите в района. С други думи, двете депа, които са съфинансирани от Европейската комисия, могат да доведат до приключване съществуването на незаконните сметища, за които стане дума от вносителя. И има повече от пет подобни сметища, за които е, Гърция съответно получи е, е, санкции от името на съда. Имайки предвид конкретните спецификации, вносителя е прав. Това е отговора за приключване на законните сметища, които съществуват в областта, които замърсяват околната среда и са източник на заплака за здравето на хората. Особеното тук, двата проекта, е, че всъщност те трябваше да започнат по различен начин с интегрирани инсталации по отношение третиране на отпадъците, именно сортиране, компостиране, възможно оползотворяване. Това беше плана. На двата конкретни обекта е, се беше, бяха предвидени именно такива интегрирани системи – много скоро ще има търг в рамките на сегашния програмен период и вероятно ще бъдат съфинансирани от Европейския съюз. Следователно, в отговор на вашата тревога, госпожо председател, какви са проблемите, свързани с управлението на отпадъците в, е, на територията на Европа. Мога да кажа, че сега ние разполагаме с новата рамкова директива 12 септември, е, декември миналата година и от една страна използването и социалното приемане от страна хората са двата аспекта на приетите проекти защото се предвиждат определени инсталации, е, които са влезли в съответните планове на правителството. Ако нямате този елемент, обаче получавате автоматично и социалната опозиция. Конкретно в гръцкия случай, ако мога така да кажа, е следното. Гражданите знаят от 90-те години, че ще има такива инсталации изградени на тези места – но, за съжаление, колкото повече се забавя процеса, толкова по-трудно става да се приема от хората този процес, защото те имат своята собственост там, защото съществува синдрома е това не ми е в задния двор и инерцията понякога просто си сама създава очаквания в очите на гражданите, а именно, че инсталациите, които са предвиждани и ще бъдат построени, всъщност никога няма да бъдат построени, така че те продължават да се радват на своята собственост във вида, в който съществуват. Искам да кажа, че сега, тъй като вече съществува новата директива, която кодифицира проблема с най-съвременните технологични средства и както един уважаем депутат вече спомена, е, това е факт и е, това е начин да се разреши проблема, пред който сме изправени в Гърция. Наистина господин Воридис е прав в казаното, че има забавене по отношение изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците, но все пак трябва да се започне от някъде защото ако не се изградат тези площадки, които се очакват за граматико, вече процедурата е започнато, за керате е вярно, че все още съществуват известни проблеми. И вече има постановление от съда за спиране, оплакването което е, е отправено към Върховния съд, той всъщност не, а, не се произнася за спиране на процеса. Тук има три постановления на Гръцкия върховен съд, искам да подчертая, по отношение на локализирането, разполагането на проектите. Отхвърляни са всички аргументи от Върховния съд, които са представени от вносителите – и ищците. И на първоинстационния съд Европейския съюз има решение. Беше внесено решение за съфинансиране. Това също е отхвърляне от страна на Европейския съюз. С други думи, по отношение приложимите права и правила в областта на околната среда на общностно ниво не могат да се намерят нарушение. Върховният съд в страната е постановил, че проектът може да се развива. Да, Вярно е, че на по-низкоинстационния, най-низкоинстационния е, съд има а, е, съответно постановление за а, е, което е на противно становище, но очакванията, че строителната дейност ще започне скоро, поне това ни казва гръцката страна. И ако това не се случи, няма да се получи съфинансиране. Комисията не е дала нито цент за кератея. Дали сме първото плащане авансово за граматико, където вече има начало на строителна дейност и, се, и тя се развива според плана. Благодаря ви. Колега Салавракос. Колегата Салавракос. Благодаря, госпожо председател. Имайки предвид, че този въпрос е вписан в дневния ред, миналата седмица отидох в кератея, но в, не в граматико. Говорим всъщност за период от 20 или 30 дни – този регион се сблъска с големи размирици и полицията трябваше също да пази пространството, защото гражданите не приемаха промените в проекта. Аз лично разгледах отблизо проекта и това, което представителя на комисията казва е вярно. Първо, финансирането или економическата финансова подкрепа на проекта не съществува. Така че много е вероятно просто да се създаде едно шесто незаконно сметище към останалите пет, които вече съществуват. Второ, средствата не бяха а, изплатени на тези, които са засегнати пряко от изграждането на това сметище. И трето, така както каза представител на комисията, от 90-те години се води един дълъг дебат за изграждането на сметище в този регион. И по време на същия период имаше отвояване на демографския приръст на региона. Тоест, това засяга цялата зона на Атика. Разбира се, има ново летище Елефтерус и Венеселус в района и през изминалите 10 години нарастът в населението е до близо 60%. И именно затова проектите за изграждане на подобно сметище вече не са актуални. И гръцкото правителство не е готово както в економически план, така и що се отнася до представянето на детайлите, да представи една бърза процедура, така че гражданите да бъдат обещетени и да разполагат с модерно сметище. И в въпросния контекст смятам, че не може да се продължи централното планиране за изграждане на сметище, програмиране от страна на гръцкото правителство имам предвид и има наистина един отказ от страна на населението и голяма тревога, свързана с този въпрос, както и за цялата криза, засягаща страната. Така че не знам как точно ще се развият събитията в Атика, един от най-населените градски центрове на Гърция. Държавните служители в Гърция също са недоволни от намалението на заплатите си както и всички останали а, заети. И в крайна сметка, мисля, че гръцкото общество като цяло достигна границите на търпимостта си. Много пъти в политиката и политиците считат, че ще се ще бъдат оценявани според думите си, но не всъщност оценката е спрямо действията ни. И времето ни е преброено. И гръцкото правителство върви към, във все по-непознати води и се надяваме, че всичко ще мине добре и че съвета, Европейски съвет и гръцкото правителство ще е, успеят да предвидят нещо по-конкретно. Благодаря. Колегата Вертман. Благодаря. Това, което липсва тук в тази петиция е паралелността и с другите петиции. Особено единствено по, по датата на внасянето и тя съвпада с другите 2007. Така че като че ли и тук нищо ново. Комисията има думата за реплика. Say... Иска да кажа следното. Всъщност имаше забавяния и всяко забавяне има цена. А именно, социалната опозиция се увеличава. Това е цената. Съвсем точно бе уточнено от почитаемите е, депутати, че населението в тази територия се удвоя, удвои. Така че можете да си представите как нараства социалната опозиция при тези обстоятелства. Но също така е важно да се знае какво е, е количеството отпадъци, което следва да бъде управлявано в зависимост от е, европейското законодателство има само три а, обекта, които се очакват да бъдат изградени, където може да се третират отпадъците. Имайки предвид допълнителната опозиция и задраскването на тази възможност за изграждане, означава, че другите два а, обекта ще трябва да управляват и обработват повече отпадъци, включително и отпадъците от това население, което е отвоено. И Феномена на социалното противопоставяне е факт. Наистина съжаляваме, че това се случва, но вече има незаконно сметище, което действа. С други думи, а, този, който отговаря за закриването на това сметище, това е кмет на практика, е срещу решението взето за изграждане на нови. Това е свързано и с, изгра... с направеното изказване а, по отношение противопоставането на начина по който се осъществява проекта Необходимо е да се подходи по-интегрирано. Ето от тук трябва да започнем. Все от някъде трябва да започнем. И за София бе казано нещо подобно, а именно, че първи, първа санитарна площадка е решението, защото тя приема отпадъците, които в противен случай отиват на законното сметище. И след това вече трябва да се изгради допълнително инсталацията. Има решение на комисията, по смисъла на който, ако всичко се развива добре за тези 15 милиона евро за е, построяването на санитарната площадка, между другото до сега нищо не е платено, както вече казах, внимателно следим тези процеси и виждаме, че ако строителните дейност се забавя или въобще не се осъществява, ще спрем, ще ограничим финансирането. А, и ако Гърция иска да продължи въпреки всичко това по тази линия, ще трябва сама да си финансира сметището. Площадката, проставите. Това се получава един затворен, порочен кръг – решението сега е изграждането на това, този санитарен обект щатката. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Δεν έχει καταβληθεί τίποτε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα μόνο. Да, наистина до този момент не беше на преведени никакви пари. Що се отнася до това, дали се приема или не от обществеността, при прилагането на всяка мярка е необходимо социалния консенсус да бъде обвързан с успоредна стратегия. Тъй като през 2003 година беше прият закон, а сега сме 2011, е, възоснова директивата от 1998 година, Гърция трябваше с 50% до тук, е, за тези 8 години, да свие обема на отпадъците. И може би тогава не би било необходимо да се създадат две нови площадки. Ако обаче беше въведена, бяха въведени по-различни политики. Как да се търси днес социален консенсус, когато гражданите виждат, че правителството изгражда площадка за отпадъци, където те да бъдат загробвани без да се спазват разпоредбите на е, цяла поредица от директиви. И в крайна сметка това е юридически акт. Е, е, това споразумение, това съгласие, което се дава. Когато обаче правителството правилно е действало, а всъщност то не е спазвало изискванията. И аз наистина ви признавам, че не разбирам позицията на Европейската комисия. Що се отнася до незаконните сметища? Това, което се каза, е неточно и невярно. Това си е чиста дезинформация от гръцките органи. Защо съществуват тези незаконни сметища? защото е, не са осъществени е, проектите е, за Атика. Това е свързано с решение на кметствата и на областните управи. Не защото те не искат в законни сметища да изхвърлят отпадъците си. Това, което искам да изтъкна е. Не е възможно населението да продължава да носи последиците от замърсяването на околната среда, защото не се спазват разпоредбите на директивите. Именно това води до най-големи проблеми в този регион. Благодаря ви. Благодаря. След като изслушахме елементите тук, виждаме, че не се спазват достатъчно гражданските права. Ще вземем предвид казаното от господин Пощинаро, а именно да имаме среща с комисаря Шевчович, за да подобрим отношенията между институциите. Мисля, че това ще бъде полезно и е ясно, че в подобен случай, че в настоящия случай имаме проблем в отношенията ни с националните и местни власти, които не отговарят на време. Но имаме също така отговор, който не е пълен. Съгласна съм с колегите, които говориха тук. Комисията ни ни дава достатъчно пълни отговори. Ние очакваме отговор, който трябва да дойде от местните власти които трябва да спазват всички процедури, така както ги е поискала изпълнителната комисия. А от това, което чуваме тук е, че нямаме подобрение в ситуацията. И, и тази петиция най-вероятно ще остане отворена с всички последици от това. И ще се опитаме да наблюдаваме ситуацията и да искаме повече сътрудничество от местните власти. А сега пристъпвам към следващата петиция. Носителят на петицията присъства. Давам думата на господин Брасас. Благодаря, господин председателю. Днес много говорим за управление на отпадъците. Моята петиция също е свързана с управлението на отпадъците, но не с депа, а с инсталация за изгаряне на отпадъците. Знаеш, че това не е приоритет за управление на отпадъците, но това също е форма за третиране на отпадъците. Възможно е да се изгарят те. Обаче, потицията ми е представена а, като петиция, а, но аз освен вносител съм и депутат. Защо реших да направя това? Една компания във Вилнус, голяма компания – занимава се с много комунална дейност и сега иска да изгаря отпадъци. Има площадка и решава да изгради съоръжение за изгаряне на отпадъци. Но този обект е много близо разположен до гъсто населено място – където живее 30% от населението на Вилнюс. Освен това е и близо до защитена, защитена природна местност, която ще е част от Натура 2000. Също така ще има и пречиствателна станция за отпадни води и най-големият проблем обаче че компанията не потърси альтернативно място за изграждане на своето съоръжение. Ситуацията нямаше да бъде толкова тежка обаче, ако компанията, която представя проекта в общината, бе отговорила на редица на въпроси на гражданите. Първо, по отношение на а, разделянето на отпадъците, сепарирането, пропорцията им, каква технология ще се използва за изгарянето. Така че мнозинството въп... въпроси останаха без отговор. Затова гражданите толкова много се тревожат. Мисля, че когато се изграждат подобно съоръжение, обществото трябва много обстойно да бъде запознато с замисъла. Освен това, бих искал да благодаря на комисията за бързия анализ на моята петиция. Много ви благодаря. Освен това, бих искал да използвам предоставената ми възможност да задам въпрос на комисията. Опитахме се да се свържем с е, комисията относно получаване на повече информация, а, а, е, не, а не именно дали комисията се е свързала с е, правителството на страната или не. има известни проблеми, свързани с комуникацията по отношение на комисията. До сега успяхме да се свържем само с секретаря на Генерална дирекция околна среда. Дружеството и представителите на правителството мисля, че те сега ще трябва да отговорят на комисията и следователно отдел околни среда на общината е спряла проекта, слава Богу, защото осъзнаха, че подобен проект няма да му бъде дадена зелена линия за изпълнение без нужния анализ. Сега бих искал да попитам комисията и да помоля да получим писмен отговор относно отговора на литовското правителство. По-настоящем не сме получили никакъв такъв отговор от комисията. Опасявам се, че може би съществуват някакви проблеми. Мисля, че трябва тази петиция да остане открита, защото искаме ясни отговори относно действията, които се очаква да бъдат предприяти, за да се а, предотвратят подобни действия в бъдеще. Не искаме дружествата да се облагодателстват за сметка на нашите граждани. Благодаря ви. Muchísimas gracias. Eh, en nombre de la comisión le voy a dar la palabra. Благодаря. А сега от името на комисията колегата Вайза. Заседанието на координаторите вече трябваше да започне, така че моля всички, които ще вземат думата, да бъдат кратки. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Обещавам, че ще бъда кратък. Благодаря и на колеги, колегата от Брюксел за представянето на въпроса. Този въпрос вече беше разискван и комисията следи отблизо процедурата по разрешителните. На 19 ноември 2010 властите в Литва представиха уведомиха всъщност комисията за крайните резултати от процедурата и на 9 ноември 2010 година местната власт в Вилнюс се взе решение за изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъците. Поне за сега като цяло проекта не е получил одобрение от компетентните власти. Комисията счита, че няма нужда да продължава с проучването и с разследването, но ако има допълнителна информация по проекта, комисия веднага, комисията веднага ще преразгледа своята позиция. Благодаря. Е, е, е, колегата Бощинаро иска думата. Аз имам един въпрос. Първо. Изумен съм да видя, че държава членка показва такава пълна липса на прозрачност на ниво местни власти в даването на минимално ниво информация на вносителя на петиция относно този проект. Това трябва да е задължение за всяка една власт в държава членка. Не е такъв случай обаче с проекта в Вилнюс. Радвам се, че регионалните власти не дадат разрешение за този проект, но какви уроци, какви заключения трябва да си извадим от тази ситуация? Нима трябва да продължим да разрешаваме държавите членки и да се държат така. Това означава, че нашите правила са много хубави, но са неефективни. И искам да питам Генерална дирекция околна среда уведомила ли е правителството в Вилнюс и властите в Вилнюс, че всъщност им липсва прозрачност в даваната информация по тази тема? Благодаря, господин Бостинаро. Господин носител на петицията, имате думата съвсем накратко ако желаете да добавите нещо към казаното от представителя на комисията или колегата Вощина. Благодаря. Бях доволен да чуя отговора на представителя на комисията. С радост ще продължа сътрудничеството ни за в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Ние също се надяваме. И в този случай носителя на петиция съвпада с представител на Европейския парламент. И доколкото разбирам сега, петицията ще остане отворена. Ще прекратим заседанието сега. Нашият дневен ред е спазен, а сега след 3 минути започва заседанието на координаторите.